това число и чрез форума за сътрудничество с Азербайджан. Благодаря. Благодаря ви и аз. Дебатът за Азербайджан приключи. Гласуването ще бъде след като изчерпим следващата точка, която е Беларус. Първият оратор е господин Машталка. Заповядайте. Уважаеми дами и господа депутати, не трябва да забравяме, че когато се опитваме да оценим обективно вътрешното положение в една или друга страна, това трябва да правим и за нашите партньори. Като лекар, медик, трябва да кажа, че насилието си е насилие, независимо къде става. То противоречи на нашите основни ценности. На затворниците също трябва да се осигурява достойно третиране. Новосъздадената асамблея Евронес трябва да служи като форум за сътрудничество. А в случая, в случая с Беларус това едва ли ще е възможно. Като се имат предвид предприятите там мерки, които показват, че процесът се забавя ние искаме една единна Европа. И това въжи особено за младите хора в Беларус. И затова ние трябва пак да помислим дали ограниченията са правилния подход за да, и дали те ще накарат гражданското общество в Беларус да изчита за свой приятел. връзка с годишната от катастрофата в Чернобил, трябва да погледнем Беларус по нов начин, като страна, която е много изстрадала. А, това, че е, не се, не, не се разреши участие в отбразването на тази годишнина е срамотно. И нещо, което господин, а, а, господин а, господин а, а, Танок каза, че всички разбират английски. А, сега думата на господин Палецкис. Благодаря ви. След 19 септември политическата ситуация в Беларус се влуши драматично. Цари страх и тревога сред населението. Също така се водят масови разследвания и гонения срещу журналисти. Има различни документи и конвенции, които не се спазват. Диалога с Минск е изключително труден. Има обвинения, които са отправени и към Европейския съюз. Ние се опитваме да подкрепим а, опозицията. Опозицията се опитва да подкрепи гражданското общество. Може това и да е иллюзия, но смятам, че Москва и Киев могат а, да ни а, подпомогнат в провеждането на диалог с те освобождаване на политическите затворници. Господин Преда. Благодаря, господин председател на, по време на предишното си изказване, като много колеги, аз споменах заседанието на парламентарната асамблея Евронест, учредена миналата седмица, проведено без присъствието на Беларус, основателно, тъй като е, парламента там не е законно избран. Още повече, че положението с правата на човека си остава критично всички ние бяхме свидетели на това, на което бяха подложени протестиращите. Мнозина, дори и сред служителите на кандидатите, са в затвора, просто защото са участвали. Аз мисля, че тук има два важни аспекта. Първо, незави... необходимо е независимо разследване на репресията. Второ, Економическите санкции срещу Беларус трябва да бъдат разширени и да обхванат държавните фирми, които играят важна роля в режима. Благодаря. Кристина Ойланд е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Обсъждаме положението а, в Беларус не за първи път а, а, тази година. И въпреки това, политическите затворници, арестувани през декември миналата година, все още не са освободени. Благодарни сме на съвета, че е, поднови визовите е, санкции е, за белоруски служители, държавни служители. Това показва, че това, което ние искаме, не е само празна риторика. Призоваваме Европейския съюз да разшири ограниченията и мерките срещу режима на Лукашенко целенасочени економически санкции срещу държавните предприятия ще а, има за резултати, които руските власти не могат да пренебрегнат. Режимът на Лукашенко много разчита на износът на тежката химия и текстила. Ако загуби европейският пазар, това ще демонстрира нашата решимост е, в отношението ни към режима. Абсолютно е, необходима е, смяна на режима за белоруският народ. Той не трябва да продължава да живее в несвобода. А сега господин Камински. Благодаря, господин председател. Дами и господа, говорим за политика, за човешки права в контекста на ситуацията в Беларус. Е, искам да засегна някои по-нетрадиционни аспекти, да спомена някои имена, които са свързани с тази тема. Едно от тях е приятел, мой приятел господин Лебедко който беше освободен наскоро от затвора, след като беше там повече от 100 дни. Според мен това не беше оправдано. А, искам да отправим е, ясно послание на солидарност е, към е, хора като него. Друг човек, на който искам да окажа подкрепа е Анджи Потобот. Той е журналист. Той също е държан в затвора и е разследван само защото режима на Лукашенко се страхува от свободата на словото. Това е свободата, която е в основата на всяко едно демократично общество. Днес трябва да кажем да, нека Беларус да се освободи, нека да има демокрация в Беларус и нека да има все повече граждани на Беларус в Европа. Господин Ромева и Руеда. Искам да изразя съжаление за тормозът и сплашването на представители на опозицията след президентските избори. Второ, осъждам всички а, осъдителни присъди, защото смятам, че те са политически мотивирани. Съдебните процеси бяха проведени при затворени врата. Не бяха осигурени възможности за срещи с представители на защитата. Смятам, че подобно провеждане на съдебните процеси е пристрастно. Накрая осъждам не спазването на основни права от страна на властите и настоявам за незабавното освобождаване на протестиращите, които все още са задържани. Настоявам и да бъдат, да бъдат свалени всички обвинения срещу тях. Сега представителите на политическите групи, господин Проташевич от името на НП. Благодаря, Благодаря господин председател. Наистина, положението в Беларус се влушава от ден на ден. Както политическото, така и економическото положение. В политическо отношение виждаме възмутителни съдебни разправи. Беше споменат бяха споменати арестите. Но виждаме, че и в економическото положение на страната не е добро. Девалвиране на белоруската валута спрямо рублата. Но виждаме, че Лукашенко прави изявление срещу Барозо, срещу Украина и така нататък. Но ние трябва много ясно да а, покажем на Беларус, че ще прилагаме економически санкции, защото това е единственият език, който правителството там разбира. Надяваме се, че чрез економически санкции санкциите ще доведат до прекратяване на репресиите. А сега от името на социалистите господин Репо. Господин председателю, Беларус се е, разглежда като последната диктатура в Европа понякога. Виждате, че хора се хвърлят нечестно, неосновано в затвора, нямат свобода на мнението, свобода на пресата и така нататък. Независимите групи за е, свобода и демокрация се подлагат на натиски репресии. Е, гражданското общество трябва да има възможност да взема участие в, една, в един активен е, диалог. Беларус трябва да зачита човешките права в името на своите собствени граждани. Беларус трябва да получи помощ по пътя си за изграждане на демокрацията в рамките на източното партньорство. Разбира се, не са изключени и санкции, но а, трябва да се внимава, защото тези санкции може да пострада и мирното население. Господин Донскис, благодаря по нищо не личи, че режима на Беларус може да се промени от само себе си през следващите месеци или години. Смятам, че само вследствие на силен натиск от страна на Европейски съюз нещо може да се промени. Страната продължава да нарушава основните права и гражданските свободи. През последният месец те непрекъснато е, демонстрират е, своето презрение към тези права. Можем да говорим за матрицата на непроменяемост на режима на Лукашенко. Но не можем да приключим е, толкова песимистично и смятам, че трябва да, из... да кажем, да покажем на белорусите, че са добре дошли в Европа. Ние не можем да бъдем подведени от факта, че Лукашенко понякога се опитва да се докара на Европейския съюз, за да ядоса Русия или пък обратно. Онова, което се случва в Беларус, трябва да се оцени по принципен начин и да се окаже силен натиск. Благодаря господин Донскис, господин Пореба от името на консерваторите и реформаторите. Благодаря, господин председател. Средно, всеки два месеца от началото на тази година говориме в тази зала за положението в Беларус. Говориме за нови случаи на нарушаване на правата на човека, споменаваме нови имена на опозиционни водачи, които са арестувани и хвърлени в затвора. Това се отнася и до неправителствените организации и представителите на гражданското общество. Наистина трябва да осъждаме тези действия, трябва да протестираме, но не по-малко, даже по-важно е да участваме, да подпомагаме в участието, изграждането на гражданско общество в Беларус, да подкрепяме свободните медии, да подкрепяме неправителствените организации. Днес ще гласуваме резолюция, която ще окаже морална подкрепа на белоруското гражданско общество. Смятам, че а, тази резолюция трябва да бъде последвана от конкретни мерки, економически санкции, които ще помогнат за възстановяването на мира, на свободата и демокрацията в тази страна. А сега а, Благодаря, господин председателю, уважаеми депутати. Състоянието, свързано с човешките права в Беларус е тема на нашата дискусия днес. Имам един въпрос. Какво ще кажете, ако член на правителството на Лукашенко в рамките на година или две бъде избран за председател на комисията Либе. Какво ще кажете по този въпрос? Кога ще приключим най-накрая с тези дискусии, които водим в четвъртък след обяд? Имам една минута на разположение и искам да споделя с вас по-нататъчни подробности. Зададох въпроса, свързан а, с, с член на правителството на а, Лукашенко. Кинг Дънста е депутат в Унгария. Той е, е представител и председател на комисията Либе и ам, дава предложения за други а, страни. Ам, ето с това е известен унгарския Лукашенко. Искам да ви помоля да се отнасяте към правителството на Лукашенко, така както се отнасяхте към правителството на Унгария, когато демонстрации в Унгария бяха потушавани с насилие аз не получих никакво обещатение за това, че в, а, бях участник в такава демонстрация и а, зрението ми беше засегнато от сълзотворен газ. Тогава демонстрацията беше срещу тогавашното унгарско а, правителство. В Съединените щати все още съществува смъртното наказание в Гуантанамо. Все още има ам, методи, а, които се използват и а, в настоящия момент от правителството на Лукашенко. Вие искате да наложите санкции срещу правителството и срещу държавни предприятия. Благодаря, господин Поселт. Господин председателю, аз не винаги съм на мнение с колегата Маншап, но този път съм на негово мнение. Искам да кажа, че всички политически партии, групи трябва да се борят за това в Беларус най-накрая да възцари демокрацията. Пледирам също така и за многоезичието. Ние произхождам от една малка Европа която а, не беше една лоша Европа, защото обаче се разпадна най-голямата езикова група, моята езикова група, германската. Уважаеми колеги, уважаваме ви, господин Танок, ви, ви, ние ви уважаваме много, но ние искаме да се зачита езичето По отношение на Беларус, преди 20 години Харватия и Словения бяха освободени. Аз бях там тогава. Също така и двете а, както и Балтийските републики и Украина. Никой обаче не си мисля, че след 20 години, че съществува все още една диктатура Европа, в Европа. Съществува обаче такава диктатура в Беларус, има а, диктаторски тенденции в Русия, в Украина, в Молдова, в Приднестровието. Трябва да разгледаме цялата тази добросъседска политика и да видим, че много от страните а, по а, това споразумение са застрашени от демократични извинете, от тоталитарни режими. Трябва да сме по-твърди към всички държави, които има тоталитарни тенденции. Не на последно място а, срещу Беларус. Благодаря. Нека да кажа нещо лично. Една правозащитна организация се свърза с мен и ме помоли за помощ и защита за един от опозиционните активисти, господин Бандаренко. И предлагам това на всички вас. Много е важно лично да осигурим защита на онези, които са в затвора. Това е нещо, което можем да направим а, за всички онези, които са в затвора в Беларус. Всички ние настояваме за конкретни мерки. Това трябва да бъдат санкции. Защото това е единствения език, който Лукашенко разбира. Той разбира езика на бизнеса и властта. За да се защитават правата на човека и демокрацията, ние трябва да говорим езика, който разбират в Минск. И имам чувството, че това вече беше казано в нашия парламент неколкократно. Но след думите не следва действие. Затова призовавам парламента и всички останали институции на Европейския парламент и всички колеги. Нека да повдигнем този въпрос и пред нашите правителства, защото и те могат да се опитат да убедят господин Лукашенко. Благодаря. Сега идва идват спонтанните изказвания. Госпожа Корхова. Благодаря, господин председател. Президентът на Беларус Лукашенко беше преизбран, но всички знаем какви бяха тези избори. Изоли... Позицията беше напълно изолирана. Мнозина бяха хвърлени в затвора под претекст, че са организирани, организирали демонстрации. И в момента президентът държи в ръцете си цялата власт. виждаме, че е, опитите да се за повече демокрация в е, Беларус бяха осуетени. това трябва да чуе Федерацията на Покънки, която има намерение да организира шампионат в тази страна след няколко години. Сега е, Ганчила. Благодаря. Международната общност, в която влиза и Европейския съюз, призовава на, призовава властите в Беларус да спазват своите задължения и да сложат край на а, е, преследването на опозицията да прекратят мерките срещу свободната преса, свободното общество и защитниците на правата на човека. Съдебните процеси трябва да бъдат прозрачни. Властите в Беларус трябва да разберат, че без демокрация и върховенството на закона а, Властите в Беларус трябва да разберат, че без да се спазват правата на човека и върховенството на закона, в съответствие с обща декларация на среща на върха на източното партньорство, подписана от Беларус, Европейският съюз вече няма да предприема действия за подкрепа на Беларус. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, господин председател. Аз поисках думата, защото исках да се позова на думите, казани от госпожа Морвай. Аз е, наистина съм отвратен от начина по който вие използвахте дебата, свързан с последния датовски режим на господин Лукашенко в Европа, за да обидите е, един. Е, почетен член на нашия парламент и да я наречете унгарския Лукашенко. Смятам, че това противоречи на всички ценности, в името на които сме избрани тук в парламента. Благодаря. Синя карта от госпожа Морва. И моля, имате думата. Yes, I wonder if you have heard me while I was saying... Не знам дали ме чухте, когато казах, тя, че тя е член е, на правителството. Моля, отговорете на въпроса какво знаете за нарушаването на правата на човека през 2006 година. Бихте ли казали? те бяха не по-малко сериозни и не по-малко многобройни, отколкото на Лукашенко, като адвокат в областта на правата на човека ги осъжда. Вашите другари стреляха срещу хората, извършваха и произволни арести в не по-малка степен от а, а, Лукашенко. Вие трябва да се борите и срещу двата вида нарушения. Смятам, че тук обърквате фактите. В Унгария няма партия на Лукашанко. Аз не съм от социал-демократическата партия, аз не съм от Унгария, но просто отказвам да приема, че член на нашия парламент критикува някой друг в нашия парламент, като член на диктаторска партия в друга държава, която не е членка на Европейския съюз. Точка. Е, Господин Шулц. Благодаря, господин председател. Госпожа Гигангъс е член на моята политическа партия. Някой може да е за един или за друг политик, да е против един или друг политик. Това е свободно право на всеки. Всеки сам може да а, реши дали споделя или не политическите убеждения на дадено лице. Последната диктатура, която съществува в Европа, и обсъждаме а, днес. И тя принадлежи към най-кървавите диктатури, която е съществувала на европейския континент. Недопустимо е, според мен, това, че един свободно избран член на моята политическа партия се сравнява с един диктатор. Такива твърдения трябва да ги отхвърля. Също така искам да кажа, а, че а, движение, което е срещу ромите, проведе кампания срещу ромите. Това е движение, на което симпатизира а, колегата, която се изказа преди малко. А, господин, госпожо Морвайо, вие имахте а, шанса да се изкажете. Сега това е дебата за Беларо. Господин Танок. Да, говорим за Беларус, не за българската вътрешна политика. 20 години от как се срина Съветския съюз, но в е, Съветския съюз, но в Беларус нищо не се е променило. Тайната полиция на Лукашенко, която все още се наричат, наричат КГП, е все още на място. В, изглежда Лукашенко му е приятно да използва насилие срещу активистите, които се борят за демокрация да Лукашенко интензифицира своята кампания на преследвания а, и ние го призоваваме да престане, да освободи всички политически затворници и а, да установи истинска многопартийна демокрация. Миналата седмица на заседанието на Асамблеята на Евронест с право отсъстваха представители на Беларус. И Беларус наистина е липсващото звено в европейския пъзел. Дано по-скоро да се присъедини към нас. Сега господин Рубик. Благодаря, господин председател. Изразявам пълната си подкрепа за необходимостта да се спазват правата на човека не само в Европейския съюз, но и в цял свят като наша основна ценност. Не мога обаче да подкрепя общия, този общ подход спрямо ръководител на правителство, особено когато съответните действия не са били извършни. Факта, че са арестувани опозиционни фигури и да се каже, че това е дик, диктатура и проява на диктатура, всъщност трябва да сме да установим какво точно се е случило. Просто защото си в опозиция не означава, че можеш да правиш каквото си поискаш. Благодаря, господин Рубикс. Господин Мигалски, вече се отказах. Не, извинявайте, нямате думата. Давам думата на комисаря Андор. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. Европейската комисия е дълбоко загрижена от положението в Беларус, особено от събитията а, и нарушаването на изборните норми по време на президентските избори през 2010 година. репресиите сега а, се засилват а, във формата на съдебни процеси, и арестуване на останалите свободни активисти. В същото време а, се готви закриването на двата останали независими вестника Нива и Народная воля. А, защото в българското общество по този начин няма да останат независими а, медии баронеса Аштон направи общи и конкретни забележки по отношение на положението в Беларус. Тя много ясно осъди беларуското правителство и го призова да прекрати репресиите срещу политическата опозиция и гражданското общество, да освободи всички политически затворници и да спре политическите процеси. Ние сме дълбоко загрижени от сведенията за изтезания, и, а, е, натиск е, и а, е, скълъпени процеси. През януари съветът а, прие ограничителни мерки, а, които включваха а, замразяване на активите на 175 лица. те ще бъдат добавени към 40-те, които бяха, чието активи бяха замразени и визи и визови ограничения, които бяха наложени визови ограничения при миналите избори. Предвиждат се и други мерки, включително економически санкции. Ние ясно показахме, че искаме да продължим нашите отношения с белоруския народ и гражданското общество в Беларус ще улесним визовият режим. Продължаваме разговорите по този въпрос и съответни решения ще бяха прияти от съвета на 21 феврари и ние насърчаваме страните членки да използват оптимално съществуващите съществуващите възможности, като намаляват таксите за визите за някои категории граждани. Колкото до помощта, комисията учетвори е, своята помощ за гражданското общество в Беларус. Е, ще продължим е, да работим с Беларус и това беше ясно казано, на, показано чрез заключенията на съвета по външните работи в края на януари. Но това ще по-нататъчно значение, че зависят от желанието на Беларус да зачита принципите на демокрацията, върховенството на закона и е, правата на човека. В заключение ще кажа, че положението в Беларус продължава да бъде наш приоритет. Радваме се, че а, е, повечето членове на парламента са за сериозен дебат по този въпрос. Внимателно ще следим положението в е, Беларус и ще реагираме съответно. Благодаря. Колеги, дебатът за Беларус приключи. Можем да преминем към гласуването. Най-напред гласуваме 6 предложения за резолюция, 6 проекта за резолюции за Шри-Ланка. Доколкото разбирам, има устно